Карпатския регион, където е, са унищожени културни паметници. Е, и Европейският съюз трябва да се дистанцира от тези актове. Благодаря, господин Залевски. Две минути. Микрофонът на оратора не е включен. Изтеклата седмица бе важна за отношенията между ЕС и Украина и резултат